Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Моля ви, заемете местата си, така че да започнем днешното заседание на нашата комисия по регионално развитие. Благодаря ви. Започваме с приемане на дневния ред на заседанието. Имате ли предложения по отношение на дневния ред? Не. В такъв случай считаме дневния ред за прият. Следващата точка – одобрение на протоколите от заседанията 22-3 ноември, 7 декември, 14 декември. Проекто протоколите са налични в интернет страницата. Ако няма възражение, както обикновено предлагам, по време на заседанието, ако не възникнат възражения, ще ги считаме за прияти. Следващата точка съобщение на председателя. Накратко, позволете да ви представя следната информация. На 22 януари, понеделник, беше проведено заседание на КОСАК, комитета, председателите на председателите на комисиите в националните парламенти по международните отношения и заседанието бе проведено в София в рамките на българското председателство. Бях поканена да участвам с господин Тимерман, заместник-председател на Европейската комисия в това заседание. Информирах членовете на КОСАК относно нашата работа в Комисията по регионално развитие – Основните теми на заседанието включваха бъдещето на Европа и аз се спрях на следната тема. Именно всички наши доклади, собствена инициатива за изпълнение и заобщо цялата ни дейност са насочени към подготовката на бъдещето в Европа и по-конкретно политиката за сближаване в бъдещата Европа. Мога да кажа, че моето изказване бе добре прието, прието може би поради заседанието ни съвместно с представителите на националните парламенти, но като цяло атмосферата беше много топла. И по време на тази среща господин Тимерманс оповести началото на работата на специалната група относно субсидиарността създадена от председателя Юнкер. Замисълът първоначално е бил да се включи Европейския парламент в тази специална група, но тъй като сега имаме група представители на националните парламенти тук, е, те са определени от Косък и трима членове от комитета на регионите ще участват в тази група. Имаше първоначално предложение да участва и Европейския парламент в това, но по-настоящем не участваме в специалната група. Така стоят нещата по-настоящем. Задачите на тази специална работна група са да обсъдят и предложат предложение за бъдещето на субсидиарността като се използват по-малко ресурси, но се постигат повече резултати. На трето място. Проекто резолюцията относно резерва изпълнение, както знаете, ние решихме да подготвим устен въпрос и проекто резолюция на тази тема. Проекто резолюцията е, вече е налична. Всеки може да се запознае с текста, ако желаете да предложите изменения. По нея очаквам от НП представители да зададат е, този въпрос, да повдигнат въпроса, но по време на заседанието на координаторите днес ще разискваме и проекто резолюцията. Много ви моля за вашите предложения по този текст. И на четвърто място съвсем накратко, искам да ви напомня, че Днес всъщност е нашия коктейл по случай новата година. След за заседанията ни добре дошли сте всички. Благодаря. И така, имате думата за въпроси и коментари, ако желаете. Няма такива. Продължаваме към основните точки от днешното заседание и ще започнем с доклада, подготвен от господин Вон. Въздействие на политиката на сближаване на Европейския съюз върху Северна Ирландия. Ние решихме миналата година есента да подготвим доклад по изпълнение относно изпълнението на политиката сближаване в Северна Ирландия и въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия. За първи път заседаваме по тази тема относно функционирането на практика на а, политиката за сближаване в Европейския съюз. И това ще бъде много важно относно следващите стъпки по подготовка на политиката от тук нататък. Изключително важна е позицията на парламент във връзка с преговорите Обединено кралство и Европейски съюз, във връзка с оттеглянето на Европейския съюз от съюза и съответните а, последици от всичко това. А пък това също ще има значение и за Северна Ирландия. Господин Вон, Имате думата за вашия проекто доклад, след което ще ви запознае какъв е графика. Заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо председател. Първо позволете да се извиня за гласа си. За съжаление ме хвана мъжки грип и, както знаете, мъжете много по-тежко преживяват е, грипните заболявания. И така, благодаря за думата. За първи път разискваме този въпрос относно въздействието на политиката за сближаване върху Северна Ирландия. Искам да кажа, че в самото начало е, не искаме да подготвим нов е, доклад за Брексит, а искаме да насочим вниманието си именно по изпълнението на политиката за сближаване върху Северна Ирландия. Мисля, че всички сте съгласни съгласни с идеята, че Европейския съюз е изиграл изключително голяма роля за възстановяването на Северна Ирландия, излизайки от процеса на конфликт. Във връзка с процеса от 99-та година, 95-99 най-напред, следващо ПИС 2, 99-2006, 2007-2013, третия етап от програмата – 1,3 милиарда британски лири стерлинги е финансовото участие на програмата. Е, четири програми 2014 и 2020 са съответно 270 милиона, от които 229 милиона или 85% всъщност са от е, Фонда за регионално развитие на Европейския съюз, т.е. голяма беше ролята за финансирането на тази програма за нас. И нещо друго исках да кажа също, няма конкретни примери да посочвам за конкретните проекти, които са осъществени. Е, знаете много добре, че наистина винаги съм давал конкретни примери до сега в своите изказвания, но важно е да се докаже, че наистина тези средства са довели до положително въздействие по места. На първо място, сътрудничеството е, да работим заедно, един проект за партньорство в Ирландия и Северна Ирландия, пограничните райони. Е, различни 12 проекта, многообразни във връзка с здравеопазването и равнопоставеност в селските райони. Е, над 50 хиляди пациенти е, са могли да се възползват от тези услуги. Втория пример, който погледнах, беше проект свързан с бъдещето, наречен назад към бъдещето доброволчески организации, които подпомагат младите хора да участват в изграждането на мирния процес със съответното въздействие както по места, така и в по-широк отзвук върху общността. Много сериозно е въздействието на тези проекти, така че ние бихме могли, е, ние желаем да продължим тази работа дори и след 2019 година. Що се отнася до този доклад? Три въпроса си задавам поне, на които трябва да обърнем внимание, уважаеми колеги. Ако желаете да добавите нещо, разбира се, вие това можете да направите относно подпомагането за гарантиране на мира и подобряване начина на живота, сближаване на следващо място и координация с други европейски фондове. Трябва да помислим до каква степен тези програми са именно важни е, и отговарящи на конкретни въпроси, свързани с местното развитие и да видим какви полуки можем да излечем, е, когато разработваме бъдещето на е, политиката за сближаване. Що се отнася до следващите стъпки? Предложението е наистина да организираме през месец март тази година мисия, за да установим фактите и да работим по доклада. Разбира се, очаквам с интерес и приноса на другите колеги. Благодаря. Председателката, благодаря. Откривам дебата. Започваме с докладчиците в сянка. Господин Флак, ще започна с вас. Имате думата. Благодаря, госпожо председател като говорител в нашата комисия на е, Европейската консервативна партия искам да направя няколко конкретни неща. Е, Обединеното кралство е нетен вносител а Северна Ирландия е, е нетен получател. Този доклад следователно е една възможност да навлезем в дълбочина на финансирането, като очертаваме сферите, в които е необходимо подобрение и искам да очерта някои от тези области. Първо смятаме, че трябва да гарантираме Северна Ирландия като преходен регион да получи холистичен подход. Сегашната многогодишна програма предвижда 835 милиона евро за Северна Ирландия, а местните а, заинтересовани лица трябва да се съобразят с различните приоритети на кохезионната политика. На второ място трябва да видим дали е насочено финансирането там, където е най-необходимо и а, да се установят достатъчни контрол, достатъчен контрол за финансирането. На последно място, а, на този етап е много трудно а, да се види какво ще бъде а, приноса за Северна Ирландия, ако не се съобразяваме с слона в стаята, именно Брексит и Северна Ирландия и нейното напускане на Европейския съюз. Колеги, не трябва да се ангажираме с, с деликатни теми извън нашите правомощия. Вре... Заглавието е съвсем ясно въздействие на политиката, а не а, едно проучване на бъдещето. На основата на това няма да бъде трудна нашата задача. За съвместния доклад, договорен от преговарящите между Европейския съюз и Обединеното кралство, даде ясни доказателства, че ще се спазят договореностите от двете страни до 2020 година. По отношение на структурните фондове, Обединеното кралство ще продължава да участва в а, а, програмите на Европейския съюз в рамките на многогодишната финансова рамка. Нищо не е по... Нищо не е договорено тогава, до когато всичко не е договорено. Това е принцип, към, с който трябва да се съобрази комис, Комисията по регионално развитие. Очаквам заседанието ни през март, когато ще оценим а, поликата на сближаване. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега давам думата на а, господин Новако за доклада по приложението. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че особено когато говорим за приложението, защото от, освен оценката на това, което е направено, ние можем да генерираме съвет какво да се направи. Мисля, че Северна Ирландия е такъв случай, особено след Брексит. Имам големи очаквания от този доклад и от изхода от него и много се радвам, че ще мога да работя с колегите, които са отворени за всякакви предложение. Може да се използва политически за обяснение на значението на кохезионните политики. След няколко месеца ще бъдем отговорни за дебата за това как ще изглежда бъдещата многогодишна финансова рамка. И този доклад може да изпрати едно послание, че има региони, като в Северна а, Ирландия, където кохезионните политики е, дават е, голямо отражение и а, е, правят живота на хората по-различен, създават се работни места. И преди а, предложенията и политическото бреме, а, което трябва да носим сега, особено заради Брексит, е, една чисто обективна политика на сближаване в Северна Ирландия е пример за това, че няма альтернатива, особено във връзка с нашата политика и че ние не можем да окажем подкрепа на финансови инструменти, ако не използваме оперативните ни програми, така че очаквам е, резултатите от доклада, но имам е, големи очаквания от доклада и много се надявам, че ще успеем да комуникираме добре е, доклада, за да можем да достигнем до хората, за, които да разберат какво сме правили тези последните няколко години. Благодаря. Господин Ван Милтенбрук. Благодаря, госпожо председател. Трябва да се извинява от името на господин Пад. Можем да бъдем съвсем кратки. Много важни неща вече бяха споменати от изказалите се преди мен. Искам само да добавя, че е много важно не само да съсредоточи вниманието си върху а, програмата за мир а, и една принадена столица в кавички е мира в Северна Ирландия на базата на прилагането на сегашните програми. Може би да видим как трансграничното как може да се организира трансграничното сътрудничество, получвайки се от примерите и от опита от миналото, защото едно нещо е сигурно или се сътрудничи в Европа между европейските региони. А, ако сте трета страна, е изключително важно да има трансгранично сътрудничество. Може би можем да посветим малко внимание на този въпрос. Благодаря, господин Андерсън. Имате думата. Госпожа Андерсън, благодаря. Използвам възможността да ви благодаря за поемането на тази инициатива, защото това ни даде възможност да се ангажираме с тези проблеми. Много се радвам, че нашата комисия се фокусира върху въздействието на кохезионната политика в Северна Ирландия. Аз съм от Дери. Има много организации, е, малки средни предприятия, общинския сектор, инфраструктура беше раз, развита. Хората, които получиха полза от това, разбират приноса на Европа за изграждането на мира и мироопазващите усилия. И нищо друго не е имало такова въздействие. 10% от брутния вътрешен продукт идва от европейски проекти и както беше посочено, ние сме нетни бенефициенти, нашата економика би могла да действа както действа, независимо от, от предизвикателствата, ако нямаше европейско финансиране. Има много неща. Аз идвам от град, който се нарича Дери. Това е мост на мира, който беше изграден с, с финансиране за мира. Аз не искам да се впускам в много подробности. 20% юнионистко население контролираше града и а, знаете, че имаше инициатива 2014 година, за да може да е, и това беше една от причините за конфликтите и предизвикателствата с гражданските е, права. Когато беше построен този мост на мира в Дери, е, града се обедини от една, това беше една възможност на свързаност и в този момент този мост на мира а, казваха, не може да се кара кола по този мост. Но въпреки всичко, това беше инфраструктура, която наистина имаше много голямо значение за обединяването на общности. Аз бих искала да да насърча организации, малки и средни предприятия да използват, макар и малки финансирания, за да може да се види ползата, която допринес Европейския съюз – за а, различните а, етапи на миропазването. Мир 1, 2, 3, 4. Мога да цитирам много примери. И а, може, разбира се, да разгледаме всички въпроси, които повдигна господин Вони, да обясним на хората защо има сериозни а, а, а, сериозни проблеми. Не съм съгласна с господин Флаг. А, а, за, относно потенциалните загрижености на хората, които искат да останат в, Европейския съюз във връзка с споразумението, така нареченото споразумение от Разпети петък. Аз не смятам, че господин Вон ще може да раздели Брексит и е, резултатите от Брексит. Е, ще бъде чиста лудост да се направи този опит в Северна Ирландия, защото има много хора, които са въвели програми и планиране отвъд 2020 е, година. Ние а, е, пренесохме а, ние, ние направихме преход от една конфликтна зона към общество, което оставя това зад гърба си. финансирането на мира и кохезионната политика допринесоха много това. Само преди няколко месеца ние имахме делегати тук, които показаха а, казуси, които са се възползвали от финансирането на проектите за мир и видяха значението и ролята на Европейския съюз за мироопазващи програми. А, построени с, а, например, отделение за лъчетерапия в нашата болница, а, и се създава е, и се създават възможности да се обединят а, двата, а, двете части на града. И не бихме имали а, това отделение по лъче терапия, което е много необходимо в болницата, ако нямаше финансиране на Европейския съюз. Хората, които са били във война или в конфликт а, един с друг, сядат на обща маса, водят трудни а, трудни преговори благодарение на приноса на Европейския съюз. Не позволявайте някой да е, каже на нашата комисия, че не е изиграла важна роля е, че не сме изиграли важна роля за мир. Е, има примери в цяла Европа, които показват ролята на Европейския съюз. Радвам се за мисията, ще се говори и с хората на място и аз много се радвам, че господин Вон и други казаха да се каже, че а, са били ангажирани общините и местните органи на самоуправление в различните проекти. И се надявам, че когато отидем на тази мисия за установяване на фактите, че колегите ще имат възможност да погледнат прилагането на прягото финансиране на кохезионната политика в цялата Северна Ирландия и хората сами ще видят, е, че това, за което се говори, за специалните стандарти, е, севера е, да остане в Европейския съюз, че може да се направи това и че ще видят хората какво ще направи Брексит за нашия остров, ако този кохезионен фонд ни е отнет защото а, британското правителство не се е ангажирало с регионалното развитие по този начин, по който това е направила а, а, кохезионната политика на Европейския съюз. Да, вярно, малки са стъпките, но а, Европейския съюз ни помогна да а, изминем пътя по едно трудно пътуване и не може да позволим Брексит да ни отнеме това, защото членството в Европейския съюз означаваше много за хората, които имаха опит с правителството, с управлението и това е много различно от това, което се опитват някои да представят. В много случаи хората не са удовлетворени. Много хора наистина имат основателни страхове. Те искат да проследяват как се развиват нещата. Едно население от 1800 800 хиляди получават е, вътрешно присъщо право да имат паспорт а, на европейски граждани. Аз нямам един ирландски паспорт, имам два. И аз мисля, че този доклад е изключително важен за този етап. Благодаря господин Вон за поемане на инициативата за това, че а, а, показахте какво се прави в. А, Ирландия, особено в север, особено по повод на е, е плащанията. Госпожа Рейнски, следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от регион, който има наистина сериозни предизвикателства, промишлен район, макар и разположено в относително богата страна Германия. Но когато разговарям с кметовете и с хората, гражданите по места, винаги ми казват, изключително важно е за тях да получава това финансиране. Не заради само единствено през граничния аспект на този въпрос, но както вече бе споменато, с тези средства наистина може да се разработят проекти от съвсем различен мащаб в сравнение с средствата, които които идват от държавния бюджет или а, общинския. И а, наистина в този смисъл моя регион е сравним с Северна Ирландия. Разговаряла съм с много граждани, които казват, че наистина финансирането от Европейския съюз е изключително важно, защото много от реализираните проекти биха били невъзможни без тези средства. Средствата по регионалния фонд, които се финансират, са над 300 милиона евро и 6000 дружества по, са получили а, средства, а, над 280 работни места са създадени с тези средства и 210 са милиона, милиона евро са а, средствата, които са допренесли изключително много за развитие. Колегите засегнаха въпроса за а, м, процеса по мироопазване. Над 270 милиона са инвестирани в помирителни процеси и колегите непрекъснато посочват колко важен е целият този процес. Когато разглеждаме въздействието, на европейското финансиране в Северна Ирландия, е много важно да подчертаем всички тези аспекти. Съгласна съм с казаното от колегите, че много трудно ще бъде да отидем на мисия за изясняване на фактите, е, говорейки за миналото, без да изслушаме проблемите, е, които по-настоящем е, ги очакват предвид Брексит. Така че ние наистина трябва да вложим усилия в този анализ. Трябва да се вслушаме в техните проблеми и е, притеснение и каква е нашата роля в целия този процес. Наистина има голям напредък през последните години, но не бива той да бъде загубен. Така че в крайна сметка подкрепям идеята, че трябва да обърнем внимание на въздействието, но също така трябва да обърнем поглед и към бъдеще. И по отношение на регионалното развитие, европейските средства, трябва да потърсим начин, по който бихме могли и бъдеще да подкрепяме общността в Северна Ирландия България, регионите, независимо как би изглеждал Брекси. Така че ролята ни тук е много голяма, много важна. С а, е, голямо желание ще работим съвместно по тази тема, както и може би други. Благодаря. Благодаря, госпожа Демато. Е е Благодаря, госпожо председател темата на този доклад е от особено значение, най-вече по исторически, социални и политически причини. А, нещо, което е особено важно в рамките на преговорите за Брексит – програмите по структурните фондове допринесоха за много голям напредък за стабилизиране на обществото и, и за помиряване на населението, умиротвиряване на регионите. Е, регионалният фонд им възлиза на 330 милиона. 200 от тях дойдоха по линия на ЕФРЕ. Този доклад е за 2017 година и е много интересно да чуем какви резултати са постигнати благодарение на програмите. Трябва да се подчертаят тези резултати в доклада. В момента те, че текат нови а, а, програми и има сътрудничество между Ирландия и а, Обединеното кралство също по, финансирано по специфична програма. А, нашето желание е тези програми да се довършат. Да, неприятни и трудни са последствията от Брексит. Като европейка трябва да каже, че независимо от края, изхода на преговорите, в региона никога повече не бива да се стига до насилие. Това е регион, който години, в който години наред е бил белязан от насилието и религиозните противоречия. Не можем повече да си позволяваме такива неща в Европа. Долорес Ориер почина а, наскоро. Тя е известна изпълнителка на песента Зомби. Тази песен много добре изразява а, последиците от насилието в региона наистина насилието беше безкрайно. Имаше много разбити сърца, убити хора, дори деца. Независимо от Брексит, трябва да продължат програмите, за да не се стига никога повече до деца, до сцени, до сцени на насилие и бомбардировки. Благодаря ви. Uh, виждам едно име в списъка за изказвания по дебата. Господин Лопе. Дали желая някой друг думата? Моля, кажете ми, а сега заповядайте. Ačiū gerbime pirmininkė. Iš tikrųjų manau, kad labai svarbus uh, благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че нещо е, че доклад е много важен, много интересен в контекст на Северна Европа, на Северна Ирландия и а, мисля, че Северна Ирландия има възможност да използва а, тези кохезионни фондове и а, страната а, ги е използвала, показала е добро управление, цялото население се е ангажирало с тези проекти. това трябва да се каже днес много ясно. Трябва да се обясни и на другите защо в Европейския съюз има нужда от политиката на сближаването. Аз бях кмет на една община и, и региона, който управлявах, се намира на границата с Беларус. И това е един периферен район, един район, който е на границата с друга държава. Всичките региони имат свои специфичности и всички тези региони имат нужда от помощ и тази помощ е от жизненно важно значение. Всички ние трябва да придобием опит в това отношение. Опит в това отношение и е, трябва да се видим дали е, кохезионната политика, която води в момента европейския период, Европейския съюз е достатъчно включваща, дали включва местните общини. Тази политика според мен е твърде е, централизирана и трябва да се запитаме каква политика на сближаване ни е нужна, за да можем да ангажираме повече населението, общините, за да може хората да знаят, че те участват в това разпределяне на парите на данакоплаците и че тези средства помагат за решаване на техните проблеми. А, независимо от това, че не винаги сме а, на различни становища по някои от тези програми, а, важно в бъдеще а, може би да се предвиди една програма на местните лидери, за да се предоставят част от фондовете за изразходване по осмотрение на местните, на местните органи на самоуправление. а, всичко това е много важно, но а, нещо, което е свръх важно, е свързано с а, измерението на а, местните органи на управление. Хората трябва да се ангажират по-добре с тази политика, защото те ще видят, че това решава техните проблеми. Много благодаря. Ако друг не желая думата, ще дам думата на представителя на Европейската комисия, госпожа Гонзалес Хернандес, генерална дирекция регионално развитие. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Комисията благодари на Комисията по регионално развитие за е, изключително важния доклад за въздействието на политиката на сближаване на Европейския съюз върху Северна Ирландия. Няколко милиарда са предвидените финанси не само от е, Фонда регионално развитие, но и от социалния и от е, земеделския. 1,3 милиарда по отношение на е, приноса от регионалния фонд, което изключва ПИС и Интеррек което вече беше споменато като източник на финансиране. Освен това, искам да подчертая и приноса в регионалното развитие за подкрепа на стопанската дейност. Знаете, Северна Ирландия е водеща в финансови инструменти и ниско въглеродна економика, което е приоритет не само за Европа, но и за Северна Ирландия. Що се отнася до Интерек, вече бе казано, че съществен е принос е, за е, презгранични проекти, които имат своето въздействие върху регионите по места и се инвестира също в здравеопазването, както госпожа Андерсън спомена, е, научно-развойна дейност и въобще всичко това, което има значение за гражданите. И не на последно място е, програмата е, миротворческа за опазване на мира. Това е много специфична програма в зона на конфликт се изграждат мостове между отделните общности. Процесът е много бавен и наистина по този начин вниманието винаги е насочено към бъдещото развитие, към новите поколения, към образованието, споделено пространство и всякакви други аспекти, които са изключително важни и имат въздействие върху Северна Ирландия. Очакваме с интерес констатациите от мисията за установяване на фактите. Благодаря на господин Вон ще ви предоставим цялата информация, от която имате нужда за доклада. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря, господин Вон. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за изказванията. Започвам с отговора си по отношение на деликатния въпрос Брексит. Трябва ясно да заявим наистина, че е, тук става въпрос наистина за изпълнението. Ако нека говорихме за изпълнение, нямаше да имаме разрешение всъщност да подготвим този доклад. Нека да сме наясно по този въпрос. Когато работим по доклада, когато извършим посещението, несъмнено ще видите проекти, които сочат ползата от членството в Европейския съюз и финансирането за Северна Ирландия. Ще има много примери и хора ще кажат, ако не беше Европейския съюз и финансирането по този и този проект нямаше да има резултати. Това нямаше да се случи. Това е нещо много важно. Така че наистина много важно е, без да прибързваме с констатации, да си заявим всичко това, защото важно е след 2019 година, ако Обединеното кралство излезе от Европейски съюз, финансирането на миротворческия процес наистина и опаз, мироопазването да продължи и в бъдеще. Това е изключително важен въпрос, защото е, това ще влезе като важно последствие от Брексит в доклада, както вече и другите колеги казаха. Е, след това спомена, беше въпрос за синергиите и комисията също спомена някои примери за други фондове в Северна Ирландия. Затова и зададах моите три въпроса в началото в своето изказване. Така че много внимателно трябва да се анализира въпроса за синергията между фондовете. Регионалния фонд, фонда за регионално развитие и останалите, така че трябва да извлечем нашите полки за бъдеще. Мартина и Тери споменаха въпросите с конкретни примери. Наистина Мартина се спря и на пример, който и аз посочих. Много ми беше интересно да работя по този начин. Наистина да работим с практически примери. Трябва да видим наистина малките проекти и какво е тяхното въздействие, защото понякога е много лесно да се спрем на големите проекти за увеличаване на брутния вътрешен продукт и прочее. Но в крайна сметка Важно е онова, което оказва въздействие на хората по места, на малките общности, на отделните граждани – така че нека да обърнем внимание на това, да разговаряме с гражданите, които всъщност са участвали в тези проекти и да обърнем внимание на казаното от ползвателите, бенефициерите от е, това финансиране и проекти. Когато подготвим е, доклада, със сигурност ще можем да излечем полуките относно бъдещата политика след 2020 година, защото действително трябва да направим необходимото, за да гарантираме, че е, общностите и гражданите играят своя роля и когато се разработват подобни проекти в областта на регионалното развитие, трябва да се обръща винаги внимание на общностните по места. Голяма е темата, голяма е темата във връзка с Брексит, Северна Ирландия и въздействието върху Северна Ирландия, но така ще се усъвършенстват регионалните политики в бъдещето. Благодаря. Председателката, благодаря. Следващите стъпки. По доклада ще се организира мисия до Северна Ирландия от е, нашата комисия, предведена за 21-23 март. Е, подкрепено и разрешено от председателски съвет на заседанието и миналата седмица, така че ние можем да започнем да организираме тази мисия, след което докладът ще бъде подготвен, имайки предвид изслушаните мнения и като изчакаме и констатациите от мисията. Надявам се, че през месеците преди лятната отпуска ще можем отново да се спрем на тази тема и да а, дискутираме вашия доклад, господин Бон. Да, господин Флак? Господин Вон в обобщението си използва фразата «Ако излезем от, от Европейски съюз». Нека няма никакво съмнение по въпроса. Е, на 29 март 2019 година Обединеното кралство ще излезе от Европейския съюз. Това е несъмнено. Благодаря. Благодаря. Аз въпреки всичко това, госпожо председател, използвам съюза АКО. Uh, Председателката, благодаря много, моля. Нека сега да запазим за себе си политическите позиции. Важното е, че ще можем да подготвим много интересен и полезен е, доклад по изпълнение на политиката. Така че с това приключвам а, дебата по тази тема. Ще бъде много интересно, когато разполагаме с а, проекто доклада в нашето заседание. Следващата точка от дневния ни ред становище доклад, докладчик Даниел Буда Комисията по околна среда всъщност е водещата на темата Механизъм за гражданска защита на Съюза, а регионалната комисия ще подготви законодателно становище. Господин Буда, давам ви думата, след това докладчиците в сянка ще имате думата и колегите, ако желаете да вземете отношение. Заповядайте. Първо, това предложение – е, е широко приветствено. А от друга страна, разбира се, приветствам и усилията на комисаря при подготовката на това предложение. На 16 и 17 януари бе проведено заседание в Прованс – на генералните директори по защ... гражданска защита на 10 държави членки Германия, Харватия, Испания, Гърция, Франция, Португалия, Италия, Румъния и Чешката република. И те всички приветстваха това предложение и проявиха готовност да дадат своя принос за а, оптимизиране на решението. Това са генерални директори, които работят а, по отношение координиране на дейността при бедствия. Това е една стратегия на Европейския съюз, за да може да а, е, се даде възможност за бърза реакция при възникване на бедствия, както в ЕС, така и извън него. А, по този начин ще се координират усилията чрез поделяне на ресурсите между всички участващи държави членки горски пожари, беженски кризи, урагани, наводнения, земетресения, събествия, на които често ставаме свидетели напоследък, което означава, че трябва да направим нужните промени в нашата система за гражданска защита. Има широкомащабни бедствия в някои от държавите членки, така че взаимопомощта е изключително важна в тази насока, включително и тогава, когато тези държави членки всъщност са, са в разгара на кризата, така че е необходимо да координираме европейските си усилия в тази насока. Комисията предлага редица нови аспекти и мерки във връзка с укрепване на капацитета за намеса и по-добро координация координация с другите държави членки. Освен това, намерението е да се усъвършенства общия капацитет за реагиране в е, състояние на криза. РЕСК ЕС. Това е името на програмата – ще може да бъде задействана при бедствие и тя ще спомогне за координиране на действията на държавите членки. Позволете сега малко да се отклона. От разговорите, които са водени от генералните управители, възникна едно а, противоречие относно това, кой би координирал подобна структура или механизъм. Дали това да бъде комисията, дали държавите членки. Аз съм на мнение, че трябва да има много тясно сътрудничество между комисията и държавите членки в тази област. Освен това, а, бе коментирана и необходимостта за списък с оборудване, списък, който трябва да бъде много гъвкав, а не ограничаващ защото ще има различни потребности, разбира се, в зависимост от конкретните ситуации и региони, там където наистина ще трябва да се намеси този механизъм. Всичко трябва да отговаря на предизвикателствата, пред които ще се изправим. И сега в своето становище ще обърна внимание на приноса на структурните инвестиционни фондове, адаптирането към промяната в климата и превенция на риска в кризи. Мисля, че е изключително важно да се увеличава синергията между механизма за гражданска защита и структурните инвестиционни фондове. И по-конкретно Европейският фонд за солидарност – Предварителните условия трябва да гарантират съответствие е, на финансирането по структурните фондове е, по отношение на конкретната потребност. Изключителна е ролята наистина в тази насока на подобен механизъм при реакция на бедствия и кризи. Необходимо да се укрепи капацитета на регионалните и местни власти, защото те са първите, които трябва да се намесят. Специализирано обучение, новаторството, това са много важни аспекти от сътрудничество в областта на гражданската защита, така че трябва да се увеличи ефективността на реакция е, и да се подобри подобри диалога между държавите членки. В тази насока е, е, вижда много важна роля за университетите и научните центрове за да могат да се разработят по-удачни методи за намеса и бърза реакция при бедствия. Освен това, местните органи трябва да участват при разработването и изпълнението на плановете за реакция. Състава на техните служби трябва да бъдат съответно обучени за реакция и трябва да бъдат координирани е, в рамките на този резерв за гражданска защита. Освен това, трябва да насочим вниманието си към е, доброволното обучение и обучението на доброволци, защото именно те се е, участват в работа в изолирани райони и по този начин ще се запознаят с спецификата на тези райони. Например, един самолет катастрофира в Румъния и първите, които трябваше да окажат помощ, помощ бяха именно местните хора, просто защото познаваха тази част от планината. И сега някои конкретни технически аспекти. Знаем, че ние трябва да подготвим становище, не самия доклад, така че аз предложих на колегите от нашата комисия да ограничат своите изказвания по отношение на компетентността и мандата на нашата регионална комисия, с интерес очаквам тяхното участие. Благодаря. Благодаря. Сега докладчиците в сянка. Господин Родригес, заповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател. Всички знаят е, всички сме били свидетели на бедствия, на природни а, е, катастрофи, нещо, което разбира се представлява истински проблем за хората и за историческото наследство. Разбира се, че държавите членки не винаги са в състояние сами да се справят. Е, припомням ужасните горски пожари в Португалия. А много често помощта, която е крайно необходима, закъснява. Така че наистина трябва да увеличим наличните средства, за да укрепим капацитета си, защото е, държавите членки нямат достатъчен капацитет. Необходимо е да има регламент, който да урежда въпроса а, за това как да се действа при конкретните видове бедствия и аварии. държавите членки имат е, ясни задължения, е, залегнали в Лисабонския договор. Тогава се опитахме да включим клаузата за солидарност и да уредим въпроса. По линия на тази солидарност държавите членки имат ангажименти, но трябва да е, се засили задължителният им характер. Тук нашата комисия за регионално развитие може да изиграе важна роля, защото ние трябва зорко да следим дали се прилагат превентивни механизми, механизми за борба с климатичните промени, механизми при възникване на епидемии и прочие и прочие. Много е важно сега наличните механизми да бъдат увеличени. Говоря за механизмите за финансиране. Също така трябва да се наблегне на превенцията и на обучението. Като а, тук трябва да обърнем внимание не само на органите на държавите членки, които отговарят за борбата с бедствията. Напротив, трябва да се насочим към училищата, към гражданите, да ги обучаваме, да ги информираме по-добре за това как, как трябва да действат при евентуални бедствия. Това е дейност, която трябва да бъде и междурегионална трябва да има сътрудничество и с трети страни в случай на бедствия и катастрофи. Трябва да укрепим този механизъм всички ние сме съгласни, че е много важна ролята на държавите членки, но че е още по-важна солидарността между тях. Ето защо действително трябва да работим по този въпрос. Наш дълг е да пазим европейските граждани и е, гражданската защита не може да бъде изключение. Разбира се, че европейското сътрудничество не може да замести работата на национално ниво, но тук говорим само за най-големите бедствия. Благодаря. Благодаря. Има ли докладчик сянка от Акаре? Господин Яков, че, че имате думата. Благодаря, госпожо председател. Само няколко думи ще ми позволите. За съжаление имам личен опит а, с бедствия като земетресения, наводнения, горски пожари, така че инициативата на комисията според мен е изключително навременна и добра. Разбира се, че решително подкрепям идеята за по-добра координация между държавите членки, за да можем в бъдеще наистина да действаме по-бързо и по-ефективно, когато има такива форс-мажорни обстоятелства в а, съседни страни ще ми се да има задълбочен регионален механизъм. Вече имаме макрорегиони. Аз отговарям за Атриатическо-Юнийския регион. Пледирам за създаване на център за, природни, за борба с природни бедствия. бедствия като тези, които се случваха на Балканите, в Италия, в Адриатическия регион. Мисля, че макрорегионите могат да се използват за прилагане и на политиката в рамките на гражданската защита. защото е много по-лесно от Италия да се стигне до Далмация, примерно, или обратно, ако се случи природно бедствие или пожар. Това беше първото, което исках да кажа. На второ място, може би това, което ще кажа, не е конкретно свързано с темата, но става въпрос за пари механизмът за разпределяне на средствата към а, засегнатите региони е прекалено тромав. Знаем, че когато се случи природно бедствие, има фонд от 300 000 милиона или 500 000 милиона евро – но нека да има възможност, примерно авансово да се изплатят примерно 5 милиона, ако се знае, че за да се потуши бедствието трябва 300 милиона, да кажем. Просто незабавно трябва, да, трябва да има възможност незабавно да се предоставят средства на място. Защото сега а, това, което става е а, абсурдно. Значи, знаем, че има природно бедствие, примерно а, земетресението в Италия, стотици разрушени къщи, хора без покрив а средствата, които комисията отпуска, идват след месеци. Мисля, че този механизъм трябва да се а, подобри, защото иначе разочароваме хората. Те остават с впечатлението, че Европа не я е грижа за тях. Това са двете ми предложения и се надявам, че ще бъдат включени в доклада. Uh, Виждам госпожа Лемержи, сега давам думата на господин Хоп. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да поздравя тази инициатива и а, това а, се отразява наистина меха, на механизма на гражданската защита на Съюз, защото живота на нашите общини е много важни. Местните общини а, поемат а, бремето на а, управляване на местни кризи, на природни бедствия, така че аз нямам много бележки по този текст. Има конкретни бележки. Трябва също така да се разглеждат механизмите на гражданската защита. И искам нещо, което да, да, да очертая във връзка с нашите усилия. Трябва да се насърчава сътрудничеството между доброволци, доброволното сътрудничество. Трябва да се се засилят центровете за местна координация. Тук не става дума за бюрократични мерки. Поздравявам също така и предложението да се модифицира член 12 пожари, горски пожари а, и прочие. Ние трябва да намерим решение на проблема на разпространяването на тези бедствия. Трябва да се реагира и трябва да се анализира потенциалната запласа, защото тези анализи трябва да бъдат включени също така в законодателните актове, защото те са свързани също така и с премахването на последиците от ядрените инциденти. Има, има а, ядрени реактори в Европа, които са устарели и не трябва да а, отлагаме превенцията на подобни евентуални катастрофи, които са предизвикани от човешка грешка. Трябва да се допълни член 12 с разпоредби, свързани с сътрудничеството по евакуацията на населението. Има също така проекти за мобилизиране на транспорта. Е, това е, е, ме кара да ви привлека вниманието към член 5 и 6, които трябва да уредят участието на гражданите на Европейския съюз в информационните кампании. В член 14 и 15 Имаме процедури, които са много подробно описани, но въпреки това не виждам разпоредба за прилагането на а, а, на помощ в тъй наречените аванпостове. Първата помощ е от изключително важно значение и хората могат да участват в помощ в два вида, два вида помощи. Спешна помощ и помощ в широк мащаб. 630 милиона е помощта, 83 милиона милиона се предвиждат за третата групи, рубрика. Ние не смятаме, че това трябва да стане от помощите. Госпожа Дамато. Благодаря. Съгласна съм с казаното до тук. Трябва да се каже, че увеличаването на средствата по този механизъм наистина трябва да бъде подкрепено от нас. Също така обаче трябва да се обърне внимание на по-добрия контрол върху прилагането на механизмите им. А, доклад на комисията от февруари 2017 година, според който през 2016 година се е оказало, че Европейския съюз не е могъл да откликне на 70 на 17-те едновременно искания за, помаг... за помощ при бедствия. Откликнала е само на 10 от тях. Това показва, че Европейският съюз не е достатъчно подготвен за подобни форс-мажорни обстоятелства, особено ако те възникнат едновременно в повече от една страна членка. Земетрезения, терористични атаки, наводнения, пожари и прочие. Тоест, Държавите членки не винаги са в състояние да получат помощ. От практическа гледна точка сме съгласни с това да се създаде така наречения реск ИЮ, т.е. специфичен резерв за такива случаи. А комисията трябва да разработи механизъм за бърз достъп до тези средства. Такъв специфичен резерв трябва да се създаде, за да могат да се запълват празнините в законодателството. Освен това, трябва да се разработи система, която да стимулира държавите членки да внасят в такъв фонд. Благодаря. Благодаря. Имам още две имена. Господин Рулс, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате думата искам да подкрепя инициативата на комисията. Тя трябва час по-скоро да се превърне в действителност. Природни катаклизми, пожари, наводнения през 2017 година имаше достатъчно така че механизмите за гражданска защита на Европейския съюз непременно трябва да се подобрят. 2017 беше наистина черна година по отношение на природните катаклизми, нещо, което породи драматични последствия. Сегашните положение, нещо, което потвърди и председателя Юнкер, всъщност е новата нормална реалност и ние трябва да се научим да, да живеем в тази нова реалност. Трябва да се научим да реагираме. Тук става въпрос не само за държавите. Трябва да имаме възможност за бърза реакция и на местно ниво, на регионално ниво, на общинско ниво. Разбира се, че капацитетът трябва, на фонда трябва да се увеличи. Фондът Реск ИЮ може би трябва може да се превърне в начало, в пример за конкретни действия в една по-силна Европа, както казаха колегите в пленарната зала. Разбира се, че трябва да имаме централизирани средства а, които да бъдат на разположение. Тук включвам примерно и е, временни палаткови лагери, хеликоптери и прочие и прочие. Материални, материалната част. Надявам се, че докладчиците в Сянка ще си сътрудничат добре с докладчика, за да може през следващите месеци докладът да стане реалност припомням, че ролята на Европейския съюз е съпътваща основната тежест на отговорността за гражданската защита пада върху държавите членки. Т.е. те трябва също да си напишат домашното по отношение на възможностите си за реагиране а като активен член на Комисията за регионално развитие, аз наистина желая да видя тези мерки приложени на практика колкото може по-скоро. Не веднъж съм казвала в а, пленарната зала, че това е необходимо, още повече, че в Португалия имаше ужасяващи а, горски пожари. Особено плановете за оценка на риска, а, те трябва да бъдат преработени на ниво европейски Европейски съюз, за да бъдат по-добре предпазени нашите общини от природните бедствия. Освен това трябва да има а, логическа взаимовръзка и с други свързани правни разпоредби а, на Европейския съюз в областта, примерно на а, околната среда, план за управление при наводнения, фондовете по Хоризонт 2020. Така че поздравления към комисията за тази инициатива и, ос, и особено към ресорния комисар, който а, пое тази инициатива. Надявам се, че докладчикът и докладчиците в Сянка в тази комисия ще работят бързо и добре. Е, Благодаря, господин Богович. Има думата. Благодаря ви. Приветствам инициативата и искам също така да поздравя това, което каза докладчика Буда. Трябва да осъзнаваме, че природните бедствия а, са повсеместни в целия свят. Може би Европа е в е, е, по голя е повече заплашена от тероризъм и трябва да се укрепи граничния контрол. Трябва да предприемем сериозни стъпки, защото всички знаем, че е, различни бедствия, като суш, наводнения, промишлени инциденти са по по-трудни, са по-тежки, отколкото, отколкото природните бедствия. Аз бях член на една община с 15 000 души и наистина ние знаем, че трябва да имаме система, за да може да се справяме с проблемите на местно равнище. Следва също така да подобрим сътрудничеството между държавите членки, за да може да си помагаме помежду си между държави и между региони на местно равнище трябва да имаме добре квалифициран персонал и добра техника, за да можем да съчетаваме нещата, е, е, военните, професионалистите, доброволци е, трябва да се обединяват. Имаме 250 хиляди доброволни пожарникари в държава с 2 милиона милиона жители и а, това са най-ценените, високо ценените хора според анкетите, защото те наистина а, са на място, ако има някакво бедствие. Естествено, има някои проблеми, които трябва да се решат на а, европейско равнище, например, как да се защитят тези хора, ако нещо се случи с тях а, и а, как да се дават някакви компенсации, някакви а, възмездявания на усилията им, защото тези хора не работят по, на постоянен щат. А, в 2014 година, например, те не бяха на, не, не бяха на щатна работа. Всичко трябва да се направи максимално бързо, защото тези хора трябва да бъдат уважавани в обществото и ние много бързо трябва да им помогнем. И те трябва да направят нещо, да действат много бързо при бедствия, а имаме механизми в Европейския съюз, които предвиждат някаква реакция след година, две след бедствията. Хората могат да реагират много бързо, много ефикасно и е напълно неприемливо Европа да не може да реагира бързо, да се чака година, две. А, имате думата следващия оратор. Госпожа Пресо. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на колегите и всички, които участваха в дискусията, защото е, е, разискването наистина беше полезно и конструктивно. Механизмът за гражданска защита наистина от огромно значение. Исках само накратко да припомня как работи в момента италианската система. Тя е децентрализирана, обаче много ефикасна на ниво региони има териториално разпределение. Може би то може да послужи за положителен пример по отношение на бъдещата европейска система. В момента във всяки регион действат специализирани групи, които а, работят, разбира се, в координация с другите региони. Така че винаги, когато се случи нещо, регионите изпращат, така да се каже, своите поделения и то много бързо. Всичко е подготвено, тези звена, разбира се, са автономни не чакат те първа да получат палатки, храна и прочие. Всичко е подготвено. Така е по-лесно просто защото е децентрализирано. Регионите отговарят и за организацията когато стане нужда, винаги се знае, примерно, че а, болниците са подготвени на място и още 3-4 часа след а, бедствието, понякога дори по-бързо могат да а, приемат пациенти. Тоест, а, напълно автономни са тези звена за е, районите, които се нуждаят от гражданска защита. Това е много важно. Мисля, че подобна система може да сработи и на европейско ниво. Всяка държава има собствено звено и гарантира готовност за действие в определен срок, за да може да помогне, ако нещо се случи в друга държава. Сега, примерно, Италия е по-близо до Харватия и до Словения, значи или Словения ще помогне на Австрия и Австрия на Словения, в зависимост от потребностите. Такава би трябвало да бъде системата на европейско ниво не е сложно да бъде организирана. Тя ще се базира на капацитета на отделните държави членки и тогава ще помага онази държава, която е в състояние да го направи най-бързо и която е най-близо. Мисля, че такава система може да работи. Не са ни необходими някакви тромави структури на европейско ниво, напротив, по-ефикасно се действа чрез такава мрежа за държавите, които се нуждаят от помощ. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия, господин Ханес Лупнер. А, управление на а, бедствия и спешни случаи. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика и на почитаемите евродепутати за извършената от тях работа. Искам да благодаря и за анализа, защото той показва, че предложението е било достатъчно ясно и било добре разбрано. Просто само няколко коментара на, за това, по което работим. Във връзка с последното изказване, това е логиката, която следваме. Основната отговорност, първата отговорност е на държавите членки и така трябва да остане. Това беше споменато от няколко депутати, че първо трябва да се реагира в съответната държава, след това на местно и регионално равнище сегашната система за доброволна помощ между държавите членки не винаги функционира добре, особено в ситуации, в които няколко държави членки са засегнати от едновременни кризи. Има някои неща, които обаче не съществуват в целия Европейски съюз. Ако искаме днес да евакуираме граждани засегнати от ебола, трябва да се създаде допълнителен капацитет. Не може да разчитаме на Люксембург. Трябва да предоставим резерв там, където е необходимо и да се попълнят някои празноти. От гледна точка на финансирането, което беше споменато от почитаемите депутати, имаме система на реимбурсиране, държавите членки изпращат своята сметка, така да се каже, ние обсъждаме сметката. Тук не става дума за спешни услуги. Благодарение на приемането на измененията на финансовия регламент, сега вече ще можем да обсъдим с държавите членки други системи, които са по- ефективни и ефикасни а, за стандартни мерки, за, например, за, е, фиксирани суми за летателен час, за да може държавите членки а, да знаят какво ще бъде финансирането от, европейските, от Европейския съюз за подобни, а, а, подобни инициативи. А, две неща са ясни. Не искам искаме централизация, ние искаме бюрокрация. Понякога сме изправени пред ситуации, в които призоваваме всички държави членки. Така беше, например, за горските пожари в Северна Италия през октомври. Чакахме 48 часа за реагиране, отчасти по политически причини, отчасти поради национални механизми. Ние сме спешна служба, така че искаме да намалим бюрокрацията. Търсим възможности за упростяване по всякакъв начин. Комисията организира срещи с вътрешните министри на две държави и какъвто и да е резултата, не трябва да бъде по-сложно и, да, и трябва да бъде по-малко бюрократична процедурата. Както знаем, гражданската отбрана е много тясно свързана с подготовката и готовността. Не може да има спасителни операции, ако държава в държавата членка няма капацитет поне за по, покриване на основните рискове. Голямата част от средствата, които идват в Европе... от Европейския съюз, идват от структурните фондове. Това не можехме да го включим в правната база. Това е включено в едно съобщение на комисията. Аз мога да ви ам, гарантирам, че се проведоха структурни обсъждания в рамките на многогодишната финансова рамка с, с различни генерални директори, е, за да може да се направи необходимото, за да може това предложение да действа добре. Накрая, още веднъж искам да ви благодаря и колегите ми. Аз са на разположение на докладчика и на вашата комисия за допълнителна работа. Благодаря ви. Господин Буда, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих желал да благодаря на колегите ми за отличните изказвания по този доклад. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички други колеги, които участваха в дискусията и се изказаха по този много деликатен проблем, защото природата, както всички знаем, трудно се контролира. Именно затова е много важно да създадем механизми, за да може да реагираме бързо. Искам да а, информирам комисията, че експертните знания на нашите колеги а, е свързана с това, че много от тях са били кметове и са се справили с подобни природни бедствия. И създаването на един механизъм ще бъде огромна стъпка. А, напред и напредък в е, е, спасяването на човешки живот и опасването на човешки съюз. Той трябва да бъде достъпен, за да може да спасим живот. Приветствам готовността на комисията да финансира този инструмент, защото държавите членки нямат тези финансови възможности сами по себе си. Следователно ще можем да действаме бързо и ефективно. Благодаря ви за изказванията. Благодаря. Благодаря за всички дискусии, очакваме изготвянето на становище. Очаквам, че това ще стане на 20 февруари по време на нашето заседание. И на 20 февруари ще имаме е, е, проекто становището. Преминаваме към следващата точка представяне относно Европейския инвестиционен фонд – аз няма да е, ви повтарям историята на инвестиционния фонд. Е, това ще направят нашите гости. Аз се радвам, че господин Хуберт Хотони е наш гост. Той е, е ръководител в Европейския инвестиционен фонд. Ще каже как работи фонда и ще отговори на въпросите ни. Имате думата. Добър ден. Госпожо Михайлова, много благодаря, че ни поканихте днес е, да говорим пред многоуважаваната комисия. Уважаеми госпожи и господа, членове на комисията, благодаря, че ни приехте. Наистина, изключително важно е за нас, че ще можем да проведем съвместно тази дискусия за финансовите инструменти. Съвсем накратко. Е, е и Ф. Е всъщност е, е работиш към Европейската инвестиционна банка, 60% от нашите дялове принадлежат на банката и това е, е споделение към е, е, капитал. Също така комисията представлява около 30%, така че по този начин е, се оказва въздействие и на нашата политика. Какво правим? Подкрепяме малки и средни предприятия, микропредприятия в Европа за да подкрепим новаторството и предприемачеството в Европа. Продуктите са гаранции, инвестиции капиталови е, или инвестиции в микрофинансови институ... инструменти в Европа. Така че работим наистина бързо с е, държавите членки и е, държавите кандидат членки на Европейския съюз. Целта е наистина да се обърне внимание на структурните фондове по-настоящем, как те да бъдат използвани по-ефективно, като финансови инструменти да бъдат разработени и много често в Европа за FC е, се казва, че е, като че ли не подпомага регионите, че е по-общо концепция е, финансирането по този фонд. Но аз искам да кажа, че всъщност нося със себе си доказателства и примери за ЕФСИ който е фонд, който изключително много помага, подпомага развитието на политиката по сближаване. Такава беше и идеята на председателя Юнкер. Сега ще ви дам и някои теми, всъщност примери. 1,7 милиона структурни фондове управляваме, 1,3 милиарда всъщност преминават през инициативата Малки и средни предприятия. След малко ще разгледам нея и 1,4 милиарда или над 3, милиарда ресурси се а, разпределя а, от името на държавите членки към регионите. Освен всичко това, ние също така а, м, получаваме и финансиране от държавите членки. Изключително важни са тези аспекти 4,8 милиарда, 16 мандата, но също така управляваме и е, предишните структурни фондове, които са се превърнали в е, национални, защото по този начин ще може действително да се пренасочат средства за същата цел, а именно малки и средни предприятия. И тук също така предлагам и платформата, по която започнахме да работим. Наистина по този начин се допълва и нашата задача е, по отношение на мерките за развитие на политика, е, платформата за капитал и това отново е свързано с FC. И сега съвсем накратко, що се отнася до целия пакет средства по FC. И тук отново говорим само за прозореца малки и средни предприятия, не за нователство, които се преминават през ARB 8,5 милиарда, 2,5, което е приноса всъщност на Европейската инвестиционна банка. И ако, както знаете, това е втората част на практика от подобно финансиране и ще се увеличат тези е, ресурси с 5 милиарда по милиарда евро е, в рамките на прозореца малки и средни предприятия. Но в рамките на ЕФСИ изключително важно е да се обърне внимание на наистина е, големия ангажимент, който сме поели, за да се мобилизират 500 100 милиарда е, средства за финансиране на следващият екран ще можете да видите всъщност към какво се стремим. Ето това е постижението в рамките на FC1. 5,5 милиарда, които вече са ангажирани с посредници, 4,5 финансови това са търговски банки навсякъде в Европа, публични банки, като насърчителните или също така фондовете в рамките на Европа микро, за микрофинансиране. С тях 4,55 милиарда е, сме ангажирали и това са над 355 операции. Мобилизирахме 80 82,5 милиарда, между тях вече 90 са ангажирани процента за предоставяне, т.е. много добре сме се справили, повече от 82,5 милиарда, на практика 90 милиарда са средствата, които вече сме разпределили. Това се има предвид в нашата работа, нови капиталови и заемни инструменти. Т.е. подкрепата е 135 е, 000 е, предприятия е, и по-настоящем ние работим с 28-те държави членки. Сега често чувам една критика – че националните банки и насърчителни не участват. Обаче ще ви кажа, че 54% са мобили... от тези средства, които са мобилизирани, преминават именно през регионалните насърчителни банки. Тоест, е, те играят изключително важна роля, те са много важен елемент от е, механизма за осъществяване на плана Юнкер по ЕФСИ. Е, продължавам по-нататък относно структурните е, фондове. Съвсем накратко, предисторията 2007-2013 година, програмния период, 1083 член, два реда всъщност засягат въпроса за е, изпълнение структурни фондове, финансови инструменти. Два реда. И действително от позоваването на този текст какво се създаде? обърнахме нужното внимание, но комисията трябваше да разработи своите насоки относно какво представлява това на практика и как можем да използваме финансови инструменти да разработим от тези два реда правен текст. Така че е, стотици страници е, четохме е, насоки, които да ни помогнат наистина да осъществим тези инструменти. Но изключително важно е, че в крайна сметка така излякахме много важна а, а, полука, защото 2014-2020 със съответния регламент и а, вторичното законодателство много конкретно бяха разписани конкретните насоки и схеми, като например сливането на ресурси, инициативата за малки и средни предприятия 39 член. И сега в рамките на Омнибус, това беше по общия регламент, съответно с комбинацията, която се осъществява с фондовете по ЕФСИ. Сега, разбира се, е, при период Джереми няма да навлизам тук подробно по този въпрос знаете, че 98% всъщност са осъществените е, е, е, инвестиции, Първият етап от финансови инструмент – ние успяхме а, три пъти да увеличим а, този размер а, с помощта на задействане на допълнителни а, средства, така че 240 частни инвеститори мобилизирахме да участват наравно с нас. Наистина а, изключителен резултат. Но нещо много по-важно във връзка с този програмен период. Сега искам да се спра на това по отношение инициативата Малки и средни предприятия. Много специфична разпоредба от регламента, която, която позволява на държавите членки да ни предоставят мандат за структурни фондове, за да можем наистина да подкрепим елементи, предоставяйки гаранция на банките. Шест са мандата, с които разполагаме за значителни суми. Испания, например, 800 недовари за структурни фондове и е, когато а, е, о, о, Омнибус вече в действие, ние можем да мобилизираме около 6 милиарда финансиране вече за малки и средни предприятия в Испан... Испания. Ние на практика получихме е, всички тези е, средства от различните региони, обединихме ги, за, за да можем с тези 12 сделки да постигнем подобен пакет. България, например, получихме 102 милиона структурни фондове, подписахме 10 операции – почти всички банки в България на практика и успяхме да мобилизираме 600 милиона е, ново финансиране за малки и средни предприятия в е, България. И държави като България, Румъния, Испания, Финландия, Италия, е, наистина също така се Малта могат да се възползват по увеличаване на този изключително мощен инструмент за малките и средни предприятия. Тези гаранции защото често чувствам, чувам, между другото, критика, че тези гаранции не помагат на банките. Да, те помагат на банките, но в крайна сметка а, ползата не остава в банката, а ползата се насочва към малките и средни предприятия. Как? Е, първо, банките използват обещетението, за да е, може да се намалят съответно изискванията към МСП и се е, намалява и цената по обслужването на всичките тези операции и финансиране за малките и средни предприятия сега. Тук може би това ще ви бъде интересно, което виждате на екрана. Това са мандатите, които получихме от държавите членки Шве, от Швеция, Естония, Чешката република, различни региони, Франция също и Полша, Румъния, Гърция. Е, успяхме да ги обединим с ресурсите по FC. Ако Например, дясно използвам Гърция примера, един съвсем наскорошен пример. 200 е, милиона ни довери Гърция структурни фондове да бъдат инвестирани в различни смесени предприятия. Разбира се, след надежна проверка подписахме четири операции до сега, очакваме и други. И Европейската инвестиционна банка подкрепя някои от тези финансирани тези фондове с принос от финансиране по ЕРБ което е във връзка също така с субсидиарността, което е изключително важно, защото когато се събират средства, когато става дума за една държава, например като Гърция, тогава е много важно да се съберат инвестициите и като се обединят в подобен пакет, виждате огромния интерес, който стимулираме у частните инвеститори. Тоест, тази комбинация не само помага да се увеличи обема финансиране, но да се мобилизира и частния инвеститор. Същото се отнася и към мерките по сближаване регионални мерки – благодарение на добрите резултати, на които станахме свидетели, ние успяхме да навлезем в нови области с МСП, например селското стопанство. Комисар Холган много ясно изявление направи, направи преди няколко години, две струва ми се, и той каза, че наистина бих искал земеделците да се възползват от uh, заеми, защото общото финансиране от различни източници на практика е ограничено и те нямат добър достъп до това. И така с помощта на Генерална дирекция земеделие успяхме да подпишем три сделки операции. Искам да спра на италианския пример, защото Италия е регионален пакет финансиране, не национален и 10 италиански региона успяхме да обединим в една схема, която ще бъде подкрепена от FC най-напред, за да се гарантира а, фондовете да достигна до а, мобилизиране на средства, към което се стремим. Тоест, един, е, место, е, един голям регион фасиликата да изпълнява финансовите инструменти по места, това би било на практика невъзможно да се е, мобилизира подобно финансиране, както казах, поне 4 пъти по-голямо. И когато се обединяват региони, но се спазва принципа, че наистина конкретен е, регион ще извлече полза от това. Заедно с FC ние си предоставяме достатъчна гъвкаво, за да можем да достигнем е, увеличаването 4 пъти на инвестицията и наистина това е, като че ли се, се харесва и на банките и те с готовност участват заедно с нас в подобен процес. Омнибус. Много бе казано когато става въпрос наистина за всичко това, да, той е почти одобрен, има добро намерение по омнибус и отново се подчертава значимостта за облегчаване действието на финансовите инструменти, особено и по структурните фондове. Наистина много сме благодарни на парламента, на съвета и на Европейската комисия за предлагането и одобряването на това предложение, защото според нас е изключително важен инструмент за подпомагане на МСП а, в Европа. Важен инструмент, който доказа също така капиталовите инструменти доказаха своят успех. Въвеждането на структурната комбинация структурни фондове с EFSI отново е нещо, което пилотните проекти доказаха, че е успешно и много помага. От една страна да се намали въздействието от структурните фондове, а също времено да се мобилизират значителни средства. И селско-стопанския отрасъл действително е много важен а, по отношение за финансиране и финансови инструменти, които трябва да се разработят, но както така и, и други сектори могат да се възползват, например енергия и енергийните мерки. Надявам се, че ще можем да разработим нещо и в тази насока. Дано не съм ви отекчил, но ето виждате впечатляващ резултат за а, а, мобилизирането, до къде се стига отляво. На екрана виждате а, огромния стълб с новото, а, новия инструмент за предоставяне на заеми. Ако комбинирате това с EFSI, въздействието е значително по-голямо, както виждате на екрана, което означава, че в, в ситуация на ограничен бюджет, това е една много добра рецепта, която можем да спазваме, да представяме възможни мерки за а, разработване и реализиране на бюджетните средства. Е, това е по-добра альтернатива което държавите членки би трябвало да могат да, да използват и да се възползват не само заради мобилизирането на допълнителни средства, а също така и заради ръководството, което EFSI дава възможност да се осъществи и има последователност в целия този процес. И сега по отношение на бъдещия път след 2020 година Говорим за едно и също, разбира се, когато казваме, че не само дебата за Брексит, но и а, ограниченията от бюджета ни кара да мислим, че следващия бюджет ще бъде различен от това, на което сме свикнали. И с други думи са ни нужни финансови инструменти. Тяхната роля ще се увеличи защото само финансовите инструменти могат да ни позволят да мобилизираме системно а, финансови а, е, средства и от частните инвеститори. И новите финансови регламенти предполагам, че ще отразят именно това. И нещо много важно е всичко това. Виждате тези четири изявления с финансовите инструменти не бива да се считат като конкурентно способни на безвъзмезната помощ. Те просто са съпътстващи. Финансовите инструменти трябва да бъдат специално разработени и изпълнявани съобразно всеки отделен случай, когато трябва да се генерират капиталовложения, Необходимо е вероятно да се приоритизират финансовите инструменти пред схемите безвъзмезна помощ. Този принцип вероятно ще бъде отразен в новия регламент. За да направим всичко това обаче, и тук сега няма да ви кажа какво очаквам в дълга реч, как, как бих очаквал, че ще изглежда света след 2020 година. Искам само да кажа, че упростяването ще бъде важен елемент, за да се предостави гъвкавост на държавите членки, а, възможност да функционират бързо, разработвайки и използвайки тези инструменти наистина може да има е, един общ принцип, един ръчник, но само ще дам пример. Когато се изпълняваше Джерами в предишния период, е, имаше най-различни проверки, одити, е, над 100 от различни аудитори. Във всеки случай има простички принципи, които се надявам, че ще залегнат в новия регламент и това ще бъде удачно за нашата бъдеща работа и отново повтарям, за да работим по-бързо, по-гъвкаво и да има по-голямо въздействие на нашата работа. Благодаря за вниманието. Thank you. Thank you Много благодаря за интересното изложение. Уважаеми колеги, имате думата за въпроси, коментари. Господин Москур. Благодаря, госпожо председател. Имам един въпрос. Вие знаете, че районите, крайните райони, преферните райони са част от Европейския съюз. на тяхната економика, както знаете, е доста крехка и се среща с, и се сблъсква с много трудности. Много а, малки и средни предприятия казват, че не могат да се докоснат, да достигнат до тези фондове в периферните райони. Има ли много предприятия, които не могат да се класират? Процентите са радващи, но малките и средни предприятия – могат ли да а, се възползват от а, тези фондове? Благодаря, госпожа Дамато. Благодаря, госпожо председател. Европейския инвестиционен фонд има за задача да подкрепя МСП но те не винаги имат достатъчен достъп до средствата. Става въпрос за финансови продукти, които са иновативни. Банките, финансовите институти, частния сектор също участват в това финансиране. Добре е да се знаят и разходи, административните разходи, които възникват от сътрудничеството между тези партньори. Можете ли да ни кажете как се разпределят разходите и как се събират и анализират данните за а, начина по който се работи и каква е ползата за крайния потребител? Знаете, че някои финансови инструменти не се използват достатъчно, например краудфандинг, така нареченото колективно финансиране, нещо, което може да действа по места. Не смятате ли, че подобни инструменти могат да се използват по-повече? Вие казахте доста неща по слайдовете, които показахте, но все пак бих искала да получа по електронната почта допълнителни данни за действителния ефект, който са почувствали граждани. Колко пари, какво точно е променено и така нататък. Госпожа Бреси има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също смятам, че е, това, което чухме току-що, беше много интересно, но ми се ще да знам точно как са се развили финансовите инструменти след влизането в сила на Европейски инвестиционен фонд. Ще ми се също така да науча подробности за това как са работили нещата, какви са били контактите с националните инвестиционни банки. Знам, че има платформа, която е била мост между е, Европейски инвестиционен фонд и малките и средни предприятия. Наистина това е един от големите успехи на фонда, но все пак да попитам за ролята на националните банки в отделните случаи. Възможно ли е да се създадат по-сериозни стимули за банките, така че следващия път да се действа още по-добре? И още един момент ме интересува, а именно опростяването. Опростяването, например, в областта Пиемонт, получихме много отрицателна оценка по отношение на освояването на фондовете. В крайна сметка се отказвахме, защото имаше някакви страшно дълги, разтегнати срокове, тромави процедури. Нещо, което много пречеше. Но така или иначе така стоят нещата. За това ми е легнал на сърцето въпроса за упростяването, за регионите, за регионалните органи. Това е изключително упростяване и по отношение на администрирането и администрацията. Нещо, което е много важно при избора на финансови инструменти. А тези инструменти наистина могат да послужат като лостове за напредък. И това е по същество ползата от тях. Финансовите инструменти, разбира се, че са по-подходящи за събиране на ресурси и насочването им към правилната им, е, правилните места. Но все пак трябва да има упростяване. То звучи много а, е, просто, но всъщност нещата са сложни. Благодаря, господин Ропе, има думата. Благодаря, госпожо председател. С голямо удоволствие изслушах цялата информация, свързана с много полезна много полезни данни, много необходими, както казаха вече колегите. Необходимо ни е да имаме една система, за да можем да проследим тези етапи на планиране не, а да не бъдем поставени пред свършен факт. Е, е, също така трябва да знаем и за етапите на планиране. Виждам тук, че има много държави членки или много региони, които участват в някои етапи. Тези региони и тези държави членки сами ли са поели инициативата или някой друг е насочил вниманието върху тези региони. Следователно въпрос е защо участват някои региони и държави членки, а други не. Дали става дума за капацитет, за тяхното име. И накрая а, а, програмата за малките и средни предприятия. Как а, тази програма ще даде възможности на економическите субекти в целия регион и на цели региони. Е, във връзка с сближаването трябва да е, засилим това сближаване, да подобрим ситуацията в Европа. Дали тези е, дейности няма да осложнят нещата, защото, както знаем, предприятията обикновено се настаняват в големите градове или в привлекателни региони. Дали не се създава допълнителна принадена стойност, дали не се поставят акценти върху а, определени държави членки, региони, не може ли да се предвиди а, в програмата внимание за по-малко развитите държави. Предприятията в някои региони са по-слаби, но не би трябвало да има фаворизиране, защото всички региони страдат от изтичане на мозъци и е, този фонд може да се използва да се покаже на нашите граждани, че че Европа не пренебрегва и по-малко развитите райони. Благодаря. Това бяха а, въпросите от Комисията по регионално развитие. Господин Котони, имате думата. Благодаря, колеги, за много валидните въпроси. Ще се опитам да ги отговоря един по един, като започвам с, с периферните региони. Аз тук ви показвам а, един от регионите, които виждате в ляво и Ла Реюнион е един от тези региони, в които ние комфортно мислихме, че а, малките и средни предприятия са достатъчно големи, но е необходимо малко тласък за банките или за малките и средни предприятия, за да започнат да работят по-добре. Преди да поемем мандата и преди да поемем решение за финансовите инструменти, малките и средни предприятия, но и ние трябва да сме сигурни, че сме идентифицирали каква е, е какво е несъответствието, е, каква е тази пропуст и как можем да е, я намалим. В Ла Реюнион там а, банките а, не искаха да ги финансират с достатъчни кредити и за нас беше очевидно, че един значителен гаранционен инструмент е необходим, за да поеме, да поемат банките, местните банки рисковете числата, които а, показвам тук, показват какво се опитваме да постигнем. Всъщност ние получихме структурни фондове заедно с национален принос от 20 милиона, общо 50 милиона а, с допълнително финансиране. Тоест ние се насочваме към в Ла Реюнион да гарантираме ликвидност, т.е. ние предоставяме не само гаранции и подкрепа на риска, но и ликвидност, за да може да предоставим дългосрочно отпускане на заеми за местните власти. Това не е необходимо в а, е, Франция. А, е, това е нещо, което се прави за конкретни случаи. Е, тоест, ние не, не, не ние а, а, имаме, нямаме а, увеличаване с 3-4 пъти и трябва много ясно да се дефинира а, разликата в различните региони и да се създадат конкретни програми. Аз се надявам, че в Ларе Юнион след 12 месеца ще можем да ви докажем колко, а, доколко, с колко малки и средни предприятия сме се свързали. Тук ползите са даже още по-голям, защото а, структурните фондове се предоставят практически без разходи и тези разходи би трябвало да се преведат, образно казано, веднага като а, като мек заем, така да се каже. Това е възможността, е, възможностите, които трябва да предоставят съответните банки от собствените си ресурси. Така че това е един много положителен пример, че ние мислим в Европа в широк мащаб, а не само за отделни райони в Европа. Втори въпрос – на италианс френския депутат, финансовите инструменти са много по-смислени от а, а, това да се предоставят само заеми на малките и средни предприятия, да подкрепя се а, капиталовия пазар, ако ако се даде а, заем в Гърция това струва 8%, за Германия повече. И това можем да, да го, пре, да го преодолеем, ако подкрепяме финансовите пазари. И аз разчитам не само на съществуващите банки, може би най-добрият опит, който имаме в България. Преди 7 години дадохме приблизително 300 милиона евро, за да се разведе капиталовата система. Ако погледнем в България и София, това е вече един от горещите пунктове в Европа по отношение на рисков капитал, което се дължи а, само на факта, че на нас ни дадоха структурни фондове. Т.е. не трябва да се съда, подкрепят само съществуващи институции, а просто да се разшири помощта за а, масовото финансиране. Това е а, нещо, което подкрепяме все повече и повече, тъй наречения краудфандинг. А, а, а, с изключение на Великобритания и някои други държави, нямаме солидна правна основа, но това, което аз наричам фрагментация, ни кара да образоваме законодателите, за да може да се получи една по-последователна рамка за финансовите инструменти, за да може да се развият тези стандартизирани а, про, проекти. Да, наистина, ние подкрепяме а, новосъздаващите се финансови инструменти. Ние бяхме пионери на микрофинансирането а, в, в Франция с тия най-добри практики. Ние помагаме на държавите членки. Дори в Германия има а, много добър закон за микрофинансиране който дава възможност на, за финансиране. По повод на структурните фондове, те могат да ни помогнат да стимулираме по а, пазарната економика. Сега, по данните на EFC, с удоволствие ще споделя с вас по-нататъчни подробности за нашите данни, не само за броя на малките и средни предприятия, които са се възползвали от нашата помощ, а, за какви суми, но всъщност, може би не е тук мястото да го направя. И а, държавите сега кой се ангажира, в какъв момент във времето. Наистина, регулаторната рамка е много ясна. Ние се учим от предишните случаи. Ние трябва да правим екс-анте анализ, за да анализираме какви са пропуските, какви са грешките плана Юнкер не, не само за ЕФСИ, а, също така и за един съвещателен, консултативен фанд, Аз знае за колегите от а, Европейската инвестиционна банка, че а, те получават а, много заявки за помощ а, на този предварителен екс а, включително по плана Юнкер, за да се направи анализ, да се направят препоръки, които да бъдат а, приети от националните банки банки, от е, Европейската инвестиционна банка и така нататък. За съжаление, колкото по-близо сме до крайния срок, в случая 2020 година, ако парите не се срещат, институция като нас се се умолява да, да направим някакви усилия в последния момент. Но а, сега в момента не е чак толкова а, късно, но трябва да се побърза и трябва да се предприемат мерки във връзка с тези финансови инструменти. От критично значение е ранната подготовка. Ние в нашия фонд сме готови да подкрепим всеки регион, всяка държава членка, която иска да развие своето ноу-хау и би искала да работи заедно с нас. а, градски и селски райони. А, по този въпрос всичко зависи от инструмента. Използваме а, гаранционните инструменти с банки съвсем ясно за подкрепа на а, предприятия отвъд, извън градските региони. А, Фондовете, капиталовите фондове обикновено търсят иновации в градските региони, но когато говорим за микрофинансиране и гарантиране на банковите заеми, ние стимулираме контактите с банките, много ясно посочвайки къде трябва да отидат парите. Например, в една инициатива активите в Испания, един от бедните региони на тази страна допринасят много и ние следим а, а, всяко евро в региона на Естрамадура, и, а, предложено от района, се а, допълва с поне 4 евро от фонда. А, обаче, също така, когато разгледаме инициативата за малките и средни предприятия, регионите казват и са се съгласили, че рисковете могат да бъдат неутрализирани за всяко изразходвано на местно равнище средства да се привлече искат 4, а в идеалния случай 6 евро. А, това означава и, и от друга страна да се а, неутрализират и евентуални загуби. ЕФС използването на платформите. Мисля, че споменах това в един от слайдовете. ЕФС си е наистина е инструмент, който надгражда върху съществуващи платформи и върху понятието за платформи. Ние а, от нас се очаква програмата за капиталите, този а, лилавата а, лилавия контрол. Аз тук не съм сложила а, числата, това, което е необходимо е една платформа с, с 35 национални и регионални банки. Те са на платформата, ние се събираме редовно, обменяме най-добри практики за финансови инструменти, за отчитане, мониторинг, а, въпроси за допустимост и така нататък, добро управление и така нататък. И по този начин ние разработихме продукт, и се ангажираме с национални институции, ние можем да кажем да, можем да финансираме е, на едно към едно с вашите разходи нещо, което може да влезе в плана Юнкер това е нещо, което е, е възможност за съфинансиране, съинвестиране това са интелигентни пари, така да се каже, и помага на националните банки да подобрят своето ноу-хау в банкирането, как да влизат в споразумения за ограничено финансиране. Тук не става дума само за пари, става дума по-скоро за интелигентни а, пари. И а, идеята за платформите не е само в плана Юнкер, тя е действителност, ще я разпростреем и в сферата на гаранциите ще разработим от този добър пример други потенциални а, схеми. Интересно е, че казахте за Пиемонте. Пиемонте и някои други северни райони в Италия бяха групирани в един регион. Тези държави а, а, използват една платформа, капиталова платформа на 6 северни италиански района за да подкрепят капиталови инвестиции в северната част на Италия. Пиемонта не успя да стигне до тези фондове, но ние имаме контакт с повече от 500 фонда. Когато ги насочваме към тези 6 италиански региона, се създава една критична маса, която може да се използва. Може да говорим двустранно, защото това наистина е един много добър пример за това как структурни фондове се използват за една и съща цел, но по по-интелигентно и това е едно живо доказателство как могат да бъдат използвани финансовите ресурси. Имаше един въпрос за таксите. А, ние сме под лупа, защото се твърди, че сме много скъпи. В Джереми направихме а, едно проучване на тези такси, които трябваше да се наложат, за да може това да стане един жив пример. Започнахме с едно, един, е, е, една е, разпоредба, един регламент от две страници, което беше много трудно приложиме, така че трябваше да се изгради правна сигурност около нея. Но аз не мога да кажа, че е, сме постигнали е, правна сигурност, но това е основа за добро тълкуване, така че ние разработихме е, Всъщност това беше едно трудно, времеемко и скъпо упражнение, но ние не мога да прочета а, с тези очила 94%, т.е. под 1% за фондовете. Мога да бъда по-конкретен, мога да ви дам по-подробно писмено управ... информация за избирането на посредниците, инвестиционните фондове, гарантирането а, на това инвестициите да бъдат допустими, да се вместват в инвестиционната стратегия и това са сумите, които ние изисквахме за структурните фондове. И след това, в зависимост от инструментите, финансовите посредници могат да получат или да не получат такси или хонорари. Това, например, в някои случаи има безплатна а, сума. За банките е, е много трудоемка процедура да се отчитат пред държавите членки и от държавите членки пред комисията и това излиза отвъд възможностите на съществуващите IT системи но въпреки всичко ние не им даваме някакви хонорари за управление. Различни са нещата в рисковия капитал. Има там някакви такси. Те не са за Ферари на следващия финансов менеджер. Ние много внимателно следим истинските разходи, истинската събестойност на тези фондове, те зависят а, от самия фонд. Обикновено те са 2-2,5%. Това е на тук не става дума само за принос, а по-скоро колко нов частен капитал са успели да привлекат тези менеджери. И това са суми, които се изплащат, се предвиждат за оценка на въздействието. Надявам се, че отговорих на всички въпроси. Струва ми се, че отговорих на всички въпроси. Председателката, да, благодаря и аз така мисля. Отговор беше много изчерпателен. Благодаря ви за изложението, за презентацията, която беше много интересна, е, с много интересни и подробни данни. Благодаря ви лично за добрия пример а, с България, защото прав сте ние наистина успяхме да постигнем голяма истинска промяна в страната поради подкрепата и използването на финансовите инстру... инструменти в тяхната съвкупност. Благодаря ви. Това е край на дневния ред. Следната точка е заседание на координаторите, което е предвидено за 11.45, така че координаторите се надявам, че ще дойде тук в 11.45. Закривам заседанието за тази сутрин.